Dear colleagues, good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги. I hope we can begin. Надявам се, че можем да започнем първото си заседание след лятната вакансия. Също така се надявам, че всички вие много хубаво сте си починали и сте пълни с енергия – готови да започнете веднага работа. И тъй добре дошли отново. Първа точка в дневния ред е приемане на дневния ред. Трябва да ви уведомя, че има някои промени, които направихме. Първо, Точка 19 ще бъде разгледана веднага след точка 3. Точка 4 ще бъде разгледана след точка 13. Точка 5 ще бъде разгледана след 23 а точки 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 26, 27 и 30 се отлагат. Освен това, аз предлагам декларацията за финансовите интереси на комисаря на Обединеното кралство да се разгледа след точка 24. Има ли възражения? Не виждам такива. Може би в самото начало трябва да ви уведомя също така, че има нова техника за видеозапис на заседанията. В момента се прави проверка на тази техника. Снима се с 360 градусов обхват. Но това е само един тест. Няма да се излъчва. Надявам се, че по този начин всички ние ще бъдем мотивирани да сме в залата на време и в убедителна бройка. Точка 2 е съобщение на председателя. Тук ще кажа, че сигурно вече знаете, след референдума, на който Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз – има поредица от расистки посегателства и нападения срещу европейски граждани, които всъщност имат напълно законно поведение в Обединеното кралство. Ще ви напомня и за срамното убийство на члена на английския парламент Джо Кокс. Тя е работя като парламентарен асистент и в Европейския парламент. Последната такава тъжна проява е жестокото убийство в Харлоу, Есекс, на полски гражданин. Той се казва Кардиуш Йожик. Едва ли трябва да ви напомням, че нашата комисия винаги се е застъпвала за гражданите, за закона и справедливостта. Всъщност господин Йожик загина само защото е имал смелостта да говори народния си език – под Есикското небе, където толкова много от неговите съграждани всъщност са дали живота си, е, за да защитят свободата, скъпа на всички нас. Бих, искала, бих искал да изразя своите полезнования пред семейството му и всички ние да почетем памета на господин Йожик с едноминутно мълчание. Thank you very much. Много ви благодаря. Uh, another announcement. The plenary meet... Има още едно съобщение. Пленарното заседание на обсерваторията в Аликанте ще се проведе на 28-29 септември. Крайен срок за регистрация на нашите представители Той вече е обявен. Нека ви напомня, че е добре да присъстваме, тъй като законодателният дневен ред е много важен. Ще бъде разглеждана цифровата нова среда. Освен това ще можем да дадем обратна информация по проекто законодателната програма за 2017 година. Това е всичко по моите съобщения. По трета точка трябва да одобрим протоколите от заседания. Ако няма възражение, до края на днешното заседание ще приемем, че протоколите от 11 и 12 юли 2016 година са одобрени. Сега продължаваме с точка 11. Ще чуем Европейската служба за интелектуална собственост, която ще докладва за заседанията на управителния съвет и бюджетната комисия. На заседанията бяха представени и членове на парламента от нашата комисия. Ще дам думата на госпожа Комодини Качия. Благодаря, господин председател. Принципно, мисля, че информацията, която вече е предоставена, е много подробна. Това беше първото заседание, на което присъстваха и представители на нашата комисия. Те заседаваха заедно с членове на управителния съвет. Това беше първото заседание, на което присъстваха две от нас. Много беше важно да видим как се работи и да положим основи и на бъдещите си съвместни усилия. Нашите позиции са вече изброени в писмения документ, но ще се спра на две от препоръките. Първо препоръчваме да продължи командироването на служители – които да участват в апелативния комитет или управителния съвет. Освен това, ние бяхме помолени да разгледаме резултатите от първоначалните наблюдения на Сметната палата. Става дума за това, как се назначават служителите в апелативния комитет. Управителният съвет предложи ние да продължим с работата по предлаганите промени. И Мери и аз сме на мнение, че всъщност предлаганите промени обаче не отговарят точно на проблема на Сметната палата – защото според сметната палата тези служители са командировани, когато се вземат решения от апелативния комитет. Мери и аз решихме, че трябва да се въздържим от подкрепяне на решението. Според нас е добре сметната палата да стигне до окончателно заключение и възоснова на това заключение да се определи бъдещата процедура. Ние искаме да сме сигурни, че няма да има никакви съмнения в независимостта и безпристрастността на членовете на апелативния комитет. Имаше и едно друго гласуване, при него също се въздържахме. Става дума за европейските проекти за сътрудничество. Принципно ние обяснихме, че ние подкрепяме идеите да има все по-голяма конвергенция, да се използват и наличните инструменти за това, като се разчита и на националните звена по защита на интелектуалната собственост. Проблемът тук обаче са бюджетните изчисления, които не бяха пълни. Ето защо нямаше как да се направи цялостна оценка. Администрацията ни уведоми, че Бюджетът ще бъде представен в своята цялост на ноемврийското заседание. Въпреки това беше решено, че ще се проведе гласуване, но за това и ние се въздържахме. Следващото заседание в Аликанте предстои на 15 до 17 ноември. Мисля, че Мери ще присъства. Разбира се, ще уведомим нашата комисия веднага, щом получим повече информация. Благодаря. Благодаря, госпожо Ханибол. Имате ли нещо да добавите? Всъщност едва ли имам какво да добавя. Може би трябва да се отбележи, че и двете решихме да се въздържим при тези гласувания. Принципно трябва да се знае какво точно се случва, тъй като според нас има някои проблеми. Затова и ще се опитам да присъствам на следващото заседание и ако притеснителните тенденции продължат, съответно ще трябва да ги обсъдим и на заседание на комисията Юри. Благодаря ви. Не виждам да има някакви възражения на колегите, за това да продължим с шеста точка. Шеста точка е създаване на инструмент, допринасящ за стабилността и мира. Ще дам думата на господин Жан-Мари Кавада. Шер е, Благодаря, господин председател, скъпи колеги трябва да разгледаме въпрос, който е доста важен. Става дума за това какъв избор ще направим въз основа на действащия регламент, доколко този инструмент допринася за стабилността и мира е приемлив. Това са множество мерки, всъщност технически и финансови по своето естество. Идеята е инструмента да допринася за стабилността и мира в трети страни. Освен това, се разглеждат всички отрасли, включително и тези за отбрана, както и военния отрасъл. Инструментът би трябвало да се прилага в места, където има кризи, конфликти, принципно нестабилност. Идеята е да се помага на развитието на тези държави, да се създаде по-голяма стабилност. Това са развиващи се държави. Принципно законовото основание, параграф А, на член 209, параграф 2 на 212 член. Това са двата члена в раздел 3 относно сътрудничеството с трети страни и хуманитарната помощ. Нека обясня какъв е реалният проблем тук. Въпросът е дали този регламент не би трябвало да се основава на друго основание, свързано с общата отбрана и сигурността, а не точно развитието и техническата и финансова помощ и сътрудничество. Аз доста помислих и това, което предлагам, като разбира се подлежи на дебат, е да се придържаме към вече обявеното правно основание. За това имам следните аргументи. Първо, ако говорим за нестабилност и конфликти, ясно е, че те отслабват помощта за развитие на Европейския съюз, предоставена на определени трети страни. Тук има ясна връзка между развитието и сигурността на всяка страна. Съдебната практика на съда е показала не веднъж, че всички въпроси, свързани с мира, всъщност са неразривно свързани и с развитието на демокрацията и на правовите държави. Регламентът предвижда помощта в този случай да бъде разглеждана като последно възможно средство. Средство за защита на основните свободи и права на човека. Инструментът се прилага там, където те не са гарантирани. Предлагания регламент забранява инструмента да се използва за финансиране за обучението на военни формирования или закупуване на оръжие, както и провеждането на военни мисии. С други думи, тези средства винаги остават в сектора помощи, но не могат да се използват за военна помощ. Накрая ще ви напомня, че ако използваме правното основание за сътрудничество и техническа и финансова помощ, ние сме в обикновената законодателна процедура. С други думи, Европейския парламент участва в вземането на решение, защото би било много странно ние да бъдем изключени при прегледа на правното основание. Ако правното основание обаче е отбрана и политика за сигурност, тогава съветът ще трябва да гласува единодушно, а Европейският парламент ще бъде само консултир... консултиран. Ние ще имаме, тъй да се каже, второстепена, подчинена позиция, докато според мен трябва да имаме централна позиция нещо, което обикновената законодателна процедура ни позволява. И в този случай ние можем да използваме тази процедура. С други думи, в заключение ще кажа, че е добре и правната служба да ни обясни защо иска евентуална промяна на правното основание благодаря на всички. Thank you very much. Благодаря ви. Преди да дам думата на членовете, искам да замоля правната служба да вземе отношение. Благодаря ви. Бих казал, че този случай е наистина много труден. Много добре разбираме опасенията, споделени от докладчика – и сме напълно съгласни и с описанието на ситуацията, направено от него. Имаме известни съмнения за това основание. Те се дължат на факта, че, както знаете, определящите елементи за избор на е, правно основание са е, компоненти на предлагания акт. Форма, правна воля на законодателя и цели – съдебната практика на съда е установено, че могат да бъдат е, предприемани мерки, свързани с сигурността в този контекст. Когато обаче се вгледаме в целта и съдържанието на този проект, конкретно, искам да припомня, че става дума за изменителен акт, чиято цел е да измени действащ регламент. И изменяването се извършва, като се добавят някои специфични елементи в корпуса на текста. Както казва докладчикът, добре се вижда, че общата цел на проекта е постигане на устойчиво развитие. По-конкретната цел обаче е по изключение и при ограниченията, за които говори докладчикът да се развива военния капацитет на съответни структури в трети страни. Значи има пълна осъзнатост за това, че ще се върви към увеличаване на военния капацитет. Трябва също да припомним, че действията в областта на общата външна политика и политиката на сигурност целят именно постигане на сигурност военни действия понякога, колкото и деликатни да са те. Политиката в областта на развитието, както и техническото съдействие по член 212, могат да съставляват годни правни основания, когато друго правно основание липсва. Точно това е въпросът тук. Нашият извод е, че тежестта на проекта пада по-скоро върху сигурността, върху военните аспекти. По тази причина искаме да отправим това предупреждение и да го предложим на ваше внимание. Разбираме, че е в интерес на парламента е да има обичайна законодателна процедура по този проект, но както вече чухме, альтернативите не са кой знае колко примамващи. Политиката в областта на сигурността и външно-политическата сфера засяга и военното дело. Но пък политиката се нарича именно политика на сигурността. Затова прекалено много разширяване на нейното поле би могло да ни отведе по нежелани пътеки. И за това тук ще цитирам член 40 и член 47 от договора за Европейския съюз. член 47 от договора преди провеждаше много добро разграничение между външната и вътрешните политики на Съюза. Сега обаче всичко е уредено заедно. И по тази причина се налага да бъдем още по-внимателни от тук и мнението ни, че с това правно основание има проблеми. Смятаме, че това правно основание носи рискове. Много важен коментар е това, че ние сме извършили оценка на проекта в настоящия, в актуалния му вид. Тоест, преди да е бил разгледан от парламента и от съвета. Може би по време на работата в парламента и в съвета има някои и са били изразени някои други виждания за това как да изглежда проектът, но във всеки случай смятаме, че с предлаганото правно основание е на лице проблем, поради което бихме желали да призовем към внимание. Благодаря, госпожа Халтала. Dear. Благодаря, господин председател. Става дума за вашен въпрос, както и за важен момент. Мисля, че за първ път чуваме правната служба на една институция на Европейския съюз да е, изразява открито и в публичната част на заседанието е, своите опасения, както и изрично несъгласие с правното основание на конкретен проект, е, представен от върховния представител госпожа Могерини на 15 юли. Трябва обаче да се знае, че макар и при закрити врата, и в съвета, и в комисията се изразяват аналогични опасения и не следва да се отнасяме към всички тези резерви лекомислено. Съществуват наистина стремежи да се направи нещо, за да помогнем на държави в уязвимо положение, държави, в които има конфликти, за да не се срине там държавността и да може държавата да оказва помощ за развитието на своето население. Но както правилно посочи представителят на правната служба, в този акт се добавят към действащ регламент елементи, ясно насочени към военно съдействие. С изключение на боеприпаси и оръжия, но това военно съдействие може да се изрази и в строеж на военни бази. Моят опит показва, че много важно е да се запитаме. Наистина ли това трябва да правим с общите средства на Европейския съюз, насочени към развитие и техническо подпомагане на трети страни? Отговорът ми на този въпрос е не. Много добре разбирам изкушението на парламента да анализира тази тема от гледна точка на своите прерогативи и компетентност, но трябва да устоим на изкушението, дори това да ни създава известно неудобство. Така бих се изразила, защото в крайна сметка ще се получи следното. Това е опит отново да се постигне междуправителственост в областта на междудържавното сътрудничество. Погледнете предисторията на проекта. През 2011 година се оказа натиск да се тръгне в тази посока, за която споменах. И е, от тогава насетне този натиск минава всякакви граници. Един от ключовите моменти беше открито писмо на 15 април от 10 е, държави членки до Върховния представител по въпросите на е, сигурността, е, незабавно да се премине към изменяване на действащия регламент, като съответно се внесат и изменения в инструмента за мир. Мисля, че трябва да имаме е, коража да излезем извън дискусията за прерогативите на парламента в този случай. Всички правни служби на трите институции, доколкото ми е известно, имат е, много сериозни критични бележки към този подход. Изразяват силен скептицизъм. Е, Нещата започнаха да се развиват, когато господин Ман Сервизи беше назначен от госпожа Могерини като ръководител на персонала. Едва тогава всичко тръгна в посока повече към развитието, отколкото към военното дело. И затова аз бих предложила да отхвърлим правното основание, което предлага госпожа Могерини и което предлага всъщност комисията. Благодаря, господин Фос. Um... Благодаря, господин председател. Мога много добре е да разбера аргументите на колежката Хаутала, както и аргументите и съображенията на правната служба. И също времено трябва да си задам въпроса, все пак не живеем ли в нови времена? Не се ли е променило нещо в околната среда? Е, както правната среда, е, така и много-много други обстоятелства ни карат, може би, да е, следваме един прагматичен подход. Може би би трябвало да се съобразим с промяната в тази среда. Помощта за развитие би трябвало да се насочи най-вече към страните, в които има нестабилност. Трябва да видим дали когато отпускаме помощ за развитие в страни, които бихме желали да се стабилизират, всъщност не създаваме нестабилност, така да се казва Възможно е, е, когато не сме насочили добре е, е, средствата и не сме определили и начина по който ще се постигнат целите и задачите, да постигнем и този нежелан ефект в някои случаи. Това трябва да се анализира добре. В днешно време е, наблюдаваме много страни и региони, в които има нестабилност и в които ни се ще е, е, да има повече стабилност. Това диктуват и нашите интереси. Но естествено трябва да помислим за това как бихме могли да гарантираме този профес, процес на стабилизация. И за това е, струва ми се е необходим един по-прагматичен подход той би трябвало да може да бъде а, е, мотивиран и а, е, аргументиран а, е, с, от правна гледна точка. Но а, правната основа е, може би трябва малко да се промени е, в сравнение с правната, правното основание в миналото. При всички положения е, важно е да осигурим този правилен подход, който да бъде целенасочен и да води действително до желания резултат. Така че в тези несигурни времена, в които живеем, ми се струва, че господин Кавада предлага действително правилния подход. Благодаря, госпожа Дълва. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах доводите и на едната, и на другата страна. Трябва да кажа, че съм сравнително объркана. Говорим за правното основание, следователно водим юридически разговор чиято цел е да разберем кое е годното правно основание. Струва ми се обаче, че изявленията на правната служба не са съвсем избистрени. И за това би било полезно да имаме писмена позиция от тях. Може да постъпят такива позиции и от други правни служби или да изискаме такива позиции, за да си изясним въпроса по-добре. И от друга страна се води дискусия за прерогативите на парламента, също много интересна. На трето място има и дискусия за целите и средствата, с които се осъществява политиката в областта на развитието. Е, мисля, че има някаква склонност да се злоупотребява с юридическите доводи, за да се отстоява една или друга позиция във връзка с политиката за развитие. Изначално целта ни е да водим юридически разговор. За това смятам, че е полезно да разполагаме с писмена позиция от юристите, за да можем да определим по-добре собствените си виждания и така да проведем по-качествена дискусия. Благодаря ви. Благодаря, господин Кавада. Е, Нашият докладчик за правното основание е в отпуск по майчинство. Аз обикновено не се занимавам с темата за правните основания и по тази причина не знаех, че има становище на правната служба от 31 август. Извинявам се на правната служба, не съм се запознала с становището, но пак казвам, полезно е да имаме становище от всички правни служби, за да изясним собствената си позиция. Господин Кавада, благодаря, господин председател. Драги колеги, без Европейски съюз днес вече нямаше да има палестинска администрация, администрация на палестинската територия. Щеше да има население на територия без администрация. Имало е военни операции на различни места в нашата среда и по-близкото ни обкръжение, в частност Средиземноморието. Виждаме добре къде минават нашите лимити, докъде се простират възможностите ни. Искам да благодаря на господин Фос за това, че припомни колко голяма е промяната в геополитическия контекст. Днес вече не става дума за това е, да говорим дали Европейският парламент следва или не следва е, да каже мнението си по определени въпроси. Правната служба трябва да ни увери, че ще е, създаде правно основание, което или ще ни посочи правно основание, което да ни даде възможност да изиграем ролята си на орган, контролиращ европейската изпълнителна власт. Това очакваме от вас. Нашата среда днес е изпълнена с насилие. До някъде средата ни напомня дори втората половина на 30-те години. И тогава е, много хора е, са казвали, че юридическата уредба не е позволявала едно или друго и резултатите са ни известни. Мисля, че военната сила трябва да се използва в служба на мира и определени политически последици. Нито една военна операция е, по света не е успяла да наложи мир само с силата на оръжието. Има, разбира се, хора, които се опитват да сменят системата и се вдигат на бунт. Тогава се стига до още по-нежелани последици. Е, вие познавате много добре историята на нашия континент. Знаете какви операции можем да проведем във военната област и къде можем да постигнем консолидиране чрез хуманитарна помощ или помощ за мира. Има и други въпроси, които трябва да си поставим. Например, при е, сегашното разстройване на хората в Европа, може ли да се мисли да почне една военна операция без ясен вод в този смисъл от Европейския парламент? Отговорът ми на този въпрос е не. И при тези е, условия ще направя следното предложение на правната служба, като разбира се, е, ще продължа да следя внимание това, което ми казват колегите, за да стигнем до съдържание на доклада, което отразява истинската позиция на всички части на спектъра, представен в нашия парламент, като се е, отрази и виждането на изпълнителната власт и консолидирането на е, мирните процеси в държавите, които в момента се намират в конфликт. Значи давам предложение на правната служба да ни дадете правно основание, което да е годно да отрази новите времена, в които живеем, без да има юридически противоречия. Обаче да гарантирате парламента да може да се изкаже и да гласува. Аз предпочитам да, е да не променям мнението си. Да не стане така, че е, чакаме нещо, което не можем да получим. Това предлагам на колегите и разбира се, очаквам ценната помощ на правната служба е, в тази посока. Тя трябва да изиграе ролята на диспетчер, който да ни насочи в правилната посока. Благодаря. Желая ли да реагира правната служба? Да. Бих е, казал съвсем накратко. е, първоначално дадените разяснения от докладчика за альтернативите е, съответстват на нашето виждане. Значи не става дума за обичайна административна процедура. Става дума е, за външна политика, външна политика в областта на сигурността. Там нещата не стоят така, както при обичайната законодателна процедура или обичайните административни процедури. Е, мога да ви уверя, че ще се опитаме да бъдем конструктивни. Ние сме, както казах, оценили предложението, проекта в първоначалния му вид. И е, там съзираме проблем. Не можем да променим анализа си. Нашият анализ ще остане без промяна. Може би други хора анализират същия текст по друг начин. Но ние виждаме проблем. Когато е, се извършва обсъждане на този проект в парламента и в съвета, съдържанието на проекта може да се промени, така че да се насочи повече в посока към политика в областта на развитието. И тогава трябва да се направи нова оценка. Не мога обаче да кажа нещо повече. Ако Желайте, можем да ви дадем съвет дали такива възможности са открити пред вас към момента при настоящия проект. Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря. Оставам с усещането, че голяма част от тази дискусия трябва да се проведе в комисията АВКО и в комисията по въпросите на развитието. Но съгласно договорите ние сме водещата комисия. Искам да вникнем добре в факта, че различните комисии ще имат различен подход към тази материя. Мисля, че колегата Дълво е права. Май правното основание наистина се използва като претекст за нещо друго. Има връзка между развитие и сигурност. Няма нужда да бъда убеждавана в това. А, моята страна и аз сме били домакини на консултация, процес на консултация в пределите на ООН за развитие и сигурността. И никой не трябва да ме убеждава, че има връзка между двете неща. Аз съм убедена. Но сега тази връзка, тази изначална връзка трябва да я използваме по такъв начин, че да не променяме из основи идеята, концепцията за развитието. Развитието е насочено към изкореняване на бедността и преодоляване на някои глобални предизвикателства. Промени в климата, недостиг на образователни институции или недостъпност на образователните институции. Не бива средства за тази цел да се използват за участие във военни операции и за строеж на военни бази затова Европейският съюз трябва да има глобална стратегия, различните ни инструменти да са по-добре съгласувани помежду си и да не се застъпват по неподходящ начин. За съжаление, този проект иземва инструмента за сътрудничество с цел развитие, за да превърне Комитета за мир и сигурност в а, основен управляващ орган на политиката за такова сътрудничество. Най-напред ще се дадат 100 милиона евро. Това са немалко пари. Ако не се разпределят други средства за глобални операции от страна на Европейския съюз, може би ще се породи изкушение от бюджета на средствата за развитие да се вземат още пари. И тогава няма да можем да разполагаме с средства за постигане на реалните същинските цели на политиката в областта на развитието, така както те са закрепени в договора. Опасявам се, че не можем да изменяме сега първичното право на Европейския съюз, като настояваме, че е, Европейският парламент трябва да се произнесе или да се произнася по принцип е, по въпроси свързани с сигурността или по връзката между сигурност и развитие. Може би и това ще бъде предмет на следващите междуправителствени преговори, с които ще се търси ново изменение на договорите. Сега не сме на този етап и на мен ми се струва, че не бива да ориентираме този проект към цели, които не можем да постигнем с него. И най-сетне мисля, че господин Кавада като докладчик направи много добро предложение. Да видим позициите на правните служби на съвета и на комисията. Зная, че тези позиции са много критични. Е, освен това и гражданите ни контролират. Е, за първи път подобна дискусия провеждаме открито и не бива да пропускаме този факт. Съгласно дневния ред би трябвало да гласуваме сега по това предложение, но на мен ми се струва по-разумно да отложим гласуването за следващото заседание, така че всеки да може да изясни за себе си е, становището си по този въпрос. Така че отлагаме само гласуването за следващото заседание. Uh, now, uh, the next items 7, 8 and 9 are postponed. Следващите точки 7, е, 8 и 9 са отложени. Все пак е, позволете ми да ви информирам, че срокът за внасяне на изменения е 8 септември, 12 часа. А сега продължаваме с е, десета точка, която е посветена на декларациите за е, интереси на членовете на комисията. Е, докладчик е господин Дюран. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да не ви отнема много време. Става дума за тема, по която се надявам да стигнем до позиция в крайна сметка, която да е достатъчно умерена и да обединява всички нас. Защо казвам умерена? Защото някои се притесняват, това е и моето притеснение, че едва ли не комисия Юри ще се превърне в някакъв вид съд. Нека обясня, не става дума изобщо за това. Ние няма да променяме ролята на парламента или на нашата комисия. Не става дума за някакви едва ли не процеси или зловреден подход. Не. Ние просто Искаме да отстраним възникнали до сега проблеми, но не искаме нищо да променяме корено. Не става дума в никакъв случай за някаква революция. Надявам се да стигнем до консенсус по насоките, отразени в доклада. Европейският парламент би трябвало да може да изпълни пълноценно своята роля при един баланс между институциите. Ние искаме да упражняваме пълноценно своите пълномощия. На първо място трябва да има уважение към Европейския парламент. След това в самия Европейски парламент би трябвало и нашата юридическа комисия или комисията по правни въпроси, както официално се нарича, да може да изпълни своята роля. Защото ние имаме много специфична роля и това трябва да се разбере. Пак повтарям, нашата комисия няма да бъде някакъв вид съд. Не става дума за провеждане на разследвания, но би трябвало, когато има конфликт на интереси, ние да можем да се произнесем и едва след като се уточни дали такъв конфликт има или няма, да се разглежда доколко компетентен е съответния кандидат-комисар – Конфликтът на интереси няма нищо общо с компетентността на бъдещия комисар. Може да има конфликт и да става въпрос за един отличен комисар, иначе като качества, но би трябвало да е ясно първо, има ли конфликт на интереси, дали има някакви финансови обвързаности, които ще попречат на този комисар да изпълни своите задължения, защото би бил зависим. Ето за това става дума и се надявам, че ние можем да стигнем до консенсус. Няма да навлизам в подробностите, защото знам, че днес има още много точки за разглеждане, само ще обясня какво точно казва доклада ми необходимо е първо да се уточни дали има конфликт на интереси. Като това е много важно, защото в момента Европа е в криза. Няма защо да се впускаме в причините за това. Не би трябвало да се водят някакви безсмислени дебати, кога защитаваме личните интереси и кога общия интерес. Независимо дали става дума за парламента или комисията, ние винаги трябва да защитаваме обществения интерес, а не личния интерес. Това е важно уточнение. Съжалявам, че толкова подробно говоря, но имаше какви ли не опасения, че едва ли не ще се превърнем в някакви съди. Не. Със сигурност това не е цел на моят доклад – и аз не искам да политизирам темата. Просто би трябвало етичните принципи, които ние спазваме, да се прилагат и спрямо комисарите. В началото ние получаваме тези декларации за финансовите интереси, но те трябва да се подобрят, да обхванат по-голяма част от информацията, и за членовете на семейството, за да сме сигурни, че няма конфликт на интереси. Пак става дума за това, ние няма никого да съдим, трябва просто да бъдем уведомени. След това ние не можем да налагаме своите решения на Европейската комисия, но можем да направим предложение някои елементи да бъдат подобрени. Това е първия ми мандат и за мен също така е важно да се види дали има конфликт между първоначално подадената декларация от комисаря и развитието във времето, включително и на членовете на семейството му. Това е като пак призовавам Европейският парламент да може да изпълни по-убедително своята роля – тъй като става дума за нашите ценности. Госпожа Редна има думата. А, благодаря. Това, което чухме току-що от докладчика, е, отговаря и на моите виждания. Мога да подпиша всяка негова дума всички, е, в това число и е, бъдещите комисари, имат някакви е, частни или лични интереси. Всеки един от нас има такива интереси. Въпросът опира до това да се разграничат личните от другите интереси, така че да няма конфликт на интереси. И в този смисъл аз съм напълно съгласна с предложеното от вас. Не би трябвало, естествено, да се задълбочаваме прекалено много в някои от, така да се каже, по-сложните въпроси. Парламентът в този случай не трябва да влиза в ролята на съдия или на арбитър. Е, нашата роля е по-скоро формална. Е, тук ще се спра на членовете на семейството. Имаме вече опит в това отношение. Спомняте си е, анкетните комисии във връзка с е, панамските афери, с е, LuxLeaks. Е, да, е, някои от е, е, така, хората използват, така да се каже, привидно възможността да прехвърлят собствеността върху акции или някакви други средства на членове на семейството. Т.е. Е, де-факто собственикът е отново е, проверявания от наш човек, но е, капиталът се води на друго име. И в този случай не би трябвало само формално да проверяваме дали всичко е добре попълнено в формуляра. Не. Трябва да видим именно как е разпределено имуществото между членовете на семейството. В този смисъл докладчикът е абсолютно прав при формулировките трябва да се внимава, за да не създадем отново само една такава рамка, в която е, член на семейството е, или е, дори не е задължително това да бъде, да кажем, някаква племеница и то по-далечна роднина, но и най-близките приятели на семейството биха могли също да бъдат обхванати от една такава мрежа на прехвърляне на капитал. Трябва да внимаваме, трябва да помислим мислим за това много сериозно. Господин Кавада, първо, трябва ясно да кажа, че аз одобрявам даденото обяснение от колегата Дюран за ролята на текста. Най-важното е наистина да уточним, че става дума за зачитане на ценностите. Нямам никакво колебание да подкрепя колегата. Като аз се водя от една страна от опита и от друга страна това, което казаха колегите, господин Дюран и госпожа Рагнер. Наистина не може да се отказваме от ценностите си в момент, когато Европа е заплашена от национализма. Защо казах, че говоря възоснова на опита? Нека ви напомня за комисаря Бутилиони, представен от Силвио Берлускони. Тези от вас, които имат по-дълъг опит тук, си го спомнят сигурно. Той трябваше да отговаря за гражданските свободи и да отговаря и за портфела на комисията вътрешни работи и правосъдие. Оказа се, че този римски интелектуалец, тъй да се каже, се е изказвал неведнъж като утвърден хомофоб и ксенофоб. И ясно е, че всъщност този комисар трябваше да бъде отпратен, както и се случи след две изслушвания тук. Но парламентът тогава нямаше начин да провери данните в декларацията на този човек. Ние наистина не сме съд, но не можем да бъдем съучастници чрез бездействие и неизпълнение на определени действия. Затова и въпросникът, и за това ще говоря и с вас, господин Дюран, би трябвало да се съставя така, че ние да не се превръщаме в неволни съучастници. На трето място. Струва ми се, че е особено важно, дори да не сме съд, то да не подлежим на никакво подозрение. Защото не можем да правим услуги на кого ли не. Да правим услуги, например, на комисията, като приемаме комисаря Каниете, който беше свързан с много съмнителни дейности. От друга страна, това се дължеше на зле съставения въпросник, който ни беше предоставен. Затова и определени партии са много раздразнени. Става дума за липса на прецизност в работата, включително и на нашата комисия. Затова, господин Дюран, мисля, че наистина можем и да добавим още неща, като е, по този начин се надяваме да имаме един допълващ инструмент и да сме убедени в истинността на данните, защото има ли подозрения, те се отразяват много зле върху нас. Благодаря, господин Цвивка. Благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на господин Дюран за неговия проект доклад. Темата е актуална и същевременно много емоционална. Вълнува много хора. Тъй като очевидно е, немалко хора е, се надяват, че ще могат да продължат с политическите игрички. Е, много интересни са идеите, които са включени в е, проекто доклада и които бяха споделени от колегите. Имам и един въпрос към господин Кавада. В кои случаи е, парламентът, така да се каже, е, е бил нещо като съучастник в различни машини, машинации и лъжи? Вие намекнахте нещо подобно. Не мога да си спомня да съм присъствал или да съм участвал в подобни действия. Може би, след като споменахте господин Ботилиони, трябва да уточним ние в крайна сметка имахме силата, така да се каже, и коража да кажем на Италия, изпратете друг човек. И в това отношение, действително, не мисля, че трябва да си посипваме главите с пепел. Не. И при господин Барозо, и при господин Юнкер, имам предвид съставите на тези комисии, имаше два случая, в които трябваше да се издейства смяна на кандидата, представен от съответната държава, но да, казвам всичко това във връзка с предстоящата ни среща и настоящата среща, на която господин Дюран представи своя текст. Просто не съм съгласен с това, което е включено като, така да се каже, примери е, за е, участието на Европейския парламент е, в подобни съмнителни процедури. Ние е, имаме задачата да извършим проверка е, и както и колегите е, подчертаха, а и докладчикът го е уточнил в своя текст, ние не можем, така да се каже, да сме балансяра в някакъв вид машинации или лъжи. Не, трябва да държим на това всички правила да се спазват и да се спазват изискванията по отношение на процедурата трябва да видим как точно ще спазваме всички правила. Ще можем ли действително да се справим с предизвикателството във връзка с новия формуляр, който ще попълват кандидатите за поста комисар? Трябва при всички положения да се постараем формуляра да дава представа не само за финансовото състояние на самия кандидат, но и за цялото семейство, за всички членове на това семейство. Трябва съвсем ясно да си дадем сметка, че формуляра трябва да бъде много прецизно формулиран и да няма възможност за неясни отговори. Трябва да сме съвсем точни в изискванията за промяна на формуляра. Е, и е, при всички положения е, някакси да не се използва парламента за определени машинации. Госпожа Регнер вече говори за това, че определени права на собственост могат да се прехвърлят на по-далечни роднини, а дори и на близки хора извън кръга на семейството. Естествено, трябва да се запитаме как е, бихме могли да обхванем едни такива отношения, е, когато става дума за декларация за финансов интерес. Е, трябва да си представим естествено и нещата във времето. Трябва да определим съвсем точно за какви срокове става дума при проверката на декларацията. Също времено е, понякога, да кажем, е, е възможно човекът да притежава 50 е, хектара, да кажем, площи, да отглеждал царевица, а след това да се окаже, че именно тези площи са продадени е, или прехвърлени на сина на кандидата и той започва да отглежда царевица и е, да продава съответно и реколтата. Ето тия неща е, трябва да могат да се изяснят. Въпросът е, е на база на каква декларация и какъв е, формуляр е, ще имаме възможност най-добре да проследим е, всичко това, за което говорим. Е, какво точно трябва да е записано в е, декларацията, какви е, финансови интереси бихме желали да проследим, е, докъде ще стигнем в рамките на семейството, когато говорим за това, че трябва да обхванем и членовете на семейството. Така че всичко това естествено е свързано с финансовите интереси на определен кандидат. Но и тематично трябва да помислим за това как точно ще определим съдържанието на декларацията за конфликт на интереси продължителността на легислатурния период, за какъв период от време трябва да мислим, дали ще имаме предвид, да кажем, и слухове, и публикации, и клевети, така да се каже в някои случаи, за изявления на кандидата в интервюта, в печатни и електронни медии и в кои случаи ще се сезираме и прокуратурата. Е, Въпросът е много деликатен и много сложен, но естествено тук става дума за един междуведомствен, междуинституционален въпрос. Комисията също би трябвало да бъде заинтересована да не предлага, така да се каже, материал и възможности за спекулации във връзка с комисарите. Господин Кавидана, бързичко искам да ви отговоря, господин Цвивка. Аз съм съгласен с последното, което казахте, но в началото имаше неща, които ме карат да мисля, че не сте ме разбрали напълно. Нека ви дам пример, за да е ясно какво имам предвид. И може би по този начин ще помогна и на колегата Дюран, тъй като неговия доклад ми се струва много разумен и много пълен. И тъй, две неща искам да ви кажа. Първо, когато има подозрения в становището на Европейския парламент, би трябвало наистина да си даваме сметка, че информацията трябва да е пълна и ние не знаем къде точно трябва да спрем. Но ето, като говорим за господин Барозо, принципно при Барозо правилата бяха изпълнени, но самите правила не бяха достатъчно добри. Да не говорим, че самият текст трябваше да се работи 3 до 6-7 години. Би трябвало, знаем, за определен период комисарият след напускане на своята длъжност, да не говорим когато е председател на цялата Европейска комисия, да не поема определени длъжности. Но видяхме, че предвиденото не беше достатъчно. В това ни убеди случая с господин Барозо. Ние не можем да го опрекваме в нарушение на правилата. Не, той изпълни правилата, но самите правила не са достатъчно добри. Следователно, кодексът не ни върши работа и ние трябва да го променим. Въпросниците, на които отговарят кандидатите, също трябва да се преработят, защото ние няма как да проверим достоверността. И не можем да разчитаме на слухове в пресата. Това е приблизителна информация. Да не говорим, че има и недоверие понякога в дейността на комисарите. Самият аз имам предвид господин Каниете, например. Нямам никакви политически пристрастия в този случай, но знаете, че имаше съмнение около него и членове на неговото семейство. И ако бях господин Рахой, щях да си мисля как да запази своята партия, репутацията на страната си и да Настоявам господин Каниете да получи различен портфел, след като ще взема решения за 28 държави членки. Да не говорим, че след случая Кресон от преди 20 години редовно има недоверие към комисията и институциите. Ето това трябва да се промени. Благодаря. Няма други заявки за изказвания, затова не ми остава друго, освен да ви кажа, че 13 септември е крайният срок за внасяне на изменения. Съгласни ли сте с този срок? Няма възражения или други предложения. Добре. Тогава продължаваме с 12-та точка.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 Много се радвам, че имам възможност да представя моето съвсем кратко становище. Ние смятаме, че Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи всъщност е водещата комисия и нашата роля е по-скоро на асоциирана комисия е, преди година и половина е, президентът Порошенко е, ако си спомняте, заяви пред демонстрати, които искаха а, а, либерализация на визовия режим. А, аз бях а, така, гражданин, за който въжаха тези изисквания, за които вие демонстрирате, когато бях роден. А, и така, ние знаем много добре колко е важен този инструмент, либералния визов, либерализираният визов режим и колко желаят гражданите да се ползват от едно такова право на безвизово влизане в Европейския съюз. Става дума не само за Украина, но и за Грузия. За съжаление, и двете страни са не само, така да се каже, жертва на не е особено приятните е, е, данни за състоянието на престъпността, на, на корупцията и така нататък. При тях има държави членки в Европейския съюз, които се влияят действително от тази информация, като Германия, Франция и други. Но вие, господин председател, госпожа Бержерон и други, е, включително и е, аз самата, е, миналата година през септември посетихме Киев. Проведохме много интересни и задълбочени разговори с представителите на властите в Украина и е, консултантската мисия на Европейския съюз е, бе един от е, важните ни партньори и събеседници. Както и естествено и комисията участва, не само консултантската мисия. Много важно е при всички положения не само да запазим постиженията във връзка с проведените вече реформи, но и да продължим да поставяме високи изисквания, така че действително да бъде направено необходимото в Украина. Отбелязваме напредък, но много добре знаем колко е трудно в една подобна страна и в страна с историята на Украина да се постигне действителен напредък по отношение на правосъдието, съдебната система, така че е, трябва да следим нещата много добре. Господин Фос е, е, желая да зададе въпрос и да направи коментар. Да. Е, въпрос по-скоро. Бих искал да попитам. Знае ли се дали е, е, референдума в Нидерландия и отрицателният резултат при гласуването е, е, е оказал някакво влияние? Е, аз не знае дали е, комисията има повече е, информация в това отношение. Мисля, че действително трябва да се е, предприемат някои изменения във връзка с споразумението за асоцииране и за предприсъединителна помощ. Но струва ми се, че ако има някак какъв резултат и то негативен резултат от референдума в Нидерландия и нидерландското не, то този резултат не е чак толкова съществен. Нямам във всеки случай така, конкретни данни, на които мога да се обра. При всички положения резултатът от референдума не се отрази на визовите въпроси. Много ви благодаря. Нека ви напомня крайния срок за измененията по проекто становището е 20 септември, 12 часа на обяд и тук не виждам възражения. Сега ще продължим с 13-та точка в нашия дневен ред – последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии, госпожа Комодини Кача. I start first by apologizing. Благодаря, господин председател. Първо се из... извинявам, че изпратих доклада по време на лятната вакансия, но беше трудно всичко да бъде завършено на време. В крайна сметка аз трябваше да приключа работа през август, за да може след това и доклада да бъде преведен. Исках крайният срок за изменения да бъде максимално разтегнат във времето, но доколкото разбирам, четвъртък тази седмица е определения срок. Освен това, нека ви напомня, че имаше ограничение за броя знаци. Това е много странно всъщност при докладите. Трябваше да се ограничим и до нашите правомощия. Именно и за това трябваше да насоча вниманието си към няколко основни теми а именно последиците от цифровизацията, също така е, малките и средни предприятия, тяхната позиция и съответно заинтересованите групи, пиратската индустрия, както и възнагражденията за творците. Ние трябваше да разгледаме и становищата на комисиите КУЛТ и ИМКО, като в този случай тече обичайната процедура за изменения. Собствените ни изменения трябваше да се ограничат, както казах, до определените правомощия на комисията ни. Има две конкретни изменения, които аз бих искала да предложа те не променят вече написаното от мен, по-скоро ще бъдат добавени към вече представеното. Първото изменение, определението, което даваме на културните и творчески индустрии. Има различни предложения за това как да се определят културните и творческите индустрии или КТИ. Необходимо е да се знае коя индустрия имаме предвид, разбира се, но ми се струва, че е трудно да приемем една изчерпателна, окончателна дефиниция. Не забравяйте бързото развитие на технологиите, цифровизацията. Затова при КТИ трябва по-скоро да се мисли за една по-обща рамка. На второ място настоявам за изменение, което да е по темата за незаконно съдържание от творчески характер в интернет. Имам предвид творби, които се разпространяват незаконно. Необходимо е да се мисли как да бъде защитена по-добре авторската собственост. Готова съм да разговарям с докладчиците в сянка и да обсъдя всички изменения. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Негреско иска думата. Благодаря ви, господин председател, съвсем накратко. На мен също ми се струва, че трябва да помислим за дефиницията на КТИ, защото тя е твърде ограничена. Нещо, което трябва да спомене в своето становище. Освен това е уместно да споменем цифровото творчество и цифровата креативност, защото в становището ние говорим за цифровия отрасъл, но не говорим за цифровото творчество и креативност. А като става дума за дружествата, е добре да се позовем на правната рамка за заетите в тези индустрии. Те трябва да имат еднакви права в целия Европейски съюз. Благодаря. Много ви благодаря. Това беше единствената заявка за изказване. Госпожо Комодини Кача, вие вече го уточнихте. 8 септември, 12 часа на обяд. Това е крайния срок за измененията. Сега ще продължим с четвърта точка представяне на комисията на резултатите от Рефит във връзка с предложението за онлайн договори и други видове дистанционни продажби на стоки. Ще дам думата на госпожа Вероника Манфреди от Генерална дирекция Правосъдие. Заповядайте, разполагате с 10 минути. Много ви благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Нека пожелая много добро ново начало. Комисията, нека ви напомня, през декември 2015 година прие предложението за онлайн продажбите на материални стоки. Тогава комисията обеща да направи проучване и да събере данни за да може да се направи сравнение с преките продажби. И така съветът и парламентът да видят дали е необходимо привеждане в съответствие на правилата, прияти през декември с тези при пряката търговия. Вече минаха няколко месеца след декември 2015 година. Ние събираме данните си в рамките на много по-широкото събиране на данни за Рефит като цяло. Вие сте запознати, че има 6 основни пакета, свързани с потребителя, лоялните търговски практики, указанието за цена и така нататък. Имаме и директивата за права на потребителите. Трябва да е ясно какво може да направи потребителят, когато купи дефектна стока. И именно това цели едно от нашите шест предложения – но за нас беше много важно първоначалното събиране на данни. Комисар Юрова изготви писмо с множество предложения и всъщност тази директива показва как може да се направи сравнение с преките продажби. Нека обясня как бяха събрани данните. Ние се обърнахме към над 23 000 потребителя в ЕС, освен това Норвегия и Исландия. Разговаряхме и с 375 търговци на дребно. Сред тях имаше и микропредприятия, и много малки предприятия. Както виждате, не са много търговците на древно, но се обърнахме към тези, които представляват реалния бизнес – Нека ви напомня, че ние стъпихме и върху други съществуващи източници на данни. Например, през 2015 година проведохме много важно проучване за законовите и търговски гаранции. В Европа имаме около 1,2 милиона търговци на дребно, като има 35%, които са готови за преки продажби, както и дистанционни. В момента ние имаме два различни режима, що се отнася до средствата за правна защита. Така че сравнението би имало много важни последици ние уточнихме, че 42% от търговците единствено с преки продажби обясняват, че те не искат да променят естеството на дейността си заради различни административни пречки в държавите членки. Това са разлики в дружественото право – Една от причините, може би не най-важната, но една от причините за това търговците на дребно да не предлагат трансгранични услуги във всички случаи. Освен това, самите потребители предпочитат да не пазаруват трансгранично, нито пряко, нито онлайн. Ето тук има огромен потенциал – 73% от потребителите обикновено пазаруват в местните магазини. Само 11% казват, че са пазарували пряко в друга държава членка. Сигурно за това има различни причини, но този фактор ограничава растежа. Когато става дума за стока като компютър или някакъв домакински уред, единствено 5% от потребителите пътуват до различна държава членка, често или много често, за закупуването на подобна стока. Необходимо е да се разгледат основните политически варианти – това е важно за нас като са законодатели. Първо, правните гаранции. През декември 2015 година предложихме да има пълна хармонизация на нормите и при какъвто и да било дефект на стоката, да може да се поиска компенсация в рамките на две години. Същевременно бизнесът заяви, че ако има пълна хармонизация, това ще намали и разходите за бизнеса. 30% от бизнеса го заявява. Но тези от тях, които вече работят с по-дълги гаранционни периоди, като в Швеция, Обединеното кралство, Холандия до някъде, имат натрупан опит. Попитахме представителите на бизнес общността какво мислят те за поемане на отговорността през целия период от две години. Доста голям процент от тях, като цифрата дори е по-голяма от отразената тук, защото междувременно ние актуализираме своите данни Та, доста голям дял от бизнеса, над 60%, е на мнение, че подобен ход няма да увеличи техните разходи. Докато за потребителите това би било много важно. Така те ще могат да упражнят едно изключително съществено свое право. Като говорим за средствата за правна защита, трябва да разгледаме различни хипотези. Първо хипотезата, при която продалият стоката може да направи ремонт и втора хипотеза, при, кое, при която това не е възможно. В такива случаи потребителите не искат незабавно прекратяване на договора. Обикновено те предпочитат стоката да бъде поправена. Има три вида правни средства, например в Харватия, Литва, Гърция, доста голяма част от потребителите предпочитат поправка или замяна на дефектната стока. Нещо, което смятаме, че е уместно да знаете. Разглеждаме и варианта да отпадне задължението потребителя да уведоми за дефекта в рамките на най-много два месеца след установяване на дефекта. Това, което ние установихме е, че доста голям дял от представителите на микропредприятията и по-малките предприятия са на мнение, че подобно решение няма да увеличи кой знае колко техните разходи. От друга страна, направените проучвания показват, че потребителите са доста активни – Обикновено те установяват проблема почти веднага, още в първите дни след покупката. Затова и ние не сме сигурни дали това изискване процедурно трябва да се запази. Има, разбира се, още много подробности, но ще спра до тук и съм готова да отговоря на въпросите ви. I Do I understand that Mr. Le Breton asks for the floor? Господин Любретон иска думата. No, okay. А, не, не я иска. Госпожа Хаутала. Very much for this uh, presentation by... Благодаря ви. Благодаря за това представене на комисията. Аз всъщност съм автор на проекто Становището относно договорите за материалните стоки. Първо, нека кажа, че е необходимо да разгледаме всички хипотези на покупки, независимо дали те са онлайн или са преки продажби и покупки. От друга страна, би трябвало и комисията да го разбере, като има предвид разговорите между държавите членки. Пристъпим ли към хармонизация и привеждане е, в съответствие на правилата в двата случая, в някои държави членки защитата на потребителя ще пострада. И ще е много трудно, например, да обясним на потребителите в Швеция или Обединеното кралство, че изведнъж се въвежда това ограничение максимален период от две години. Нека също посоча, че като говорим за устойчивото развитие, не би трябвало да се мисли, че един продукт ограничава своя полезен живот до две години. Винаги сме били изправени пред тази дилема, още и когато обсъждахме европейския закон за продажбите, но както и да е, аз съм идеалист и за това ще попитам комисията – трябва ли непременно да имаме такава хармонизация и ако тя се направи, защо не се целим в най-взискателните норми? Казвам пак, при този максимален срок от две години много от нас трудно ще обяснят на съгражданите си, че те ще загубят вече придобити права като потребители – Разбирам възможните ползи от трансграничната търговия, покупки, продажби, но все пак нека да бъдем малко по-амбициозни и наистина да има съгласуваност, това е напълно правилно, но да се целим във възможно най-добрата защита. Желая ли комисията накратко да реагира? Thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Халтала. Въпросът ви е напълно валиден, централен е за дискусията. Не, това не може да бъде извън нашите представи. Всъщност ние сме правили подобно предложение, тъй като имаше такова искане от Сдруженията на потребителите. Очевидно проблемът е следният. С този проект комисията се стреми да постигне две цели. Първо, да повиши доверието на потребителите в презграничните, а и в националните сделки. И от друга страна, да улесни предприятията които желаят да продават стоките си и на националния пазар и гранично. Като казвам предприятия, имам предвид по-конкретно малките и средните предприятия, както спомена и колегата Вероника Манфреди. Значи, това са двете цели и двете цели трябва да се слеят в една обща цел – да отключим потенциала на електронната търговия като двигател на растежа. Дискусията, която провеждаме и дискусията, която се разгърна в общественото допитване преди внасянето на проекта някъде през 2015 година, е да намерим златната среда. Ако тръгнем към най-висока възможна степен на защита на потребителите. Категорично ще увеличим потребителското доверие, тъй като защитата не би могла да бъде по-качествена, но от друга страна няма много да насърчим предприятията, особено малките и средните, да, предават, да продават в друга държава. Затова комисията се стреми към много високо равнище на защита на потребителите, по-висока степен на защита по почти всички пунктове, отколкото в действащата директива, един конкретен пример е увеличаване на срока за тежестта на доказването от сегашните 6 месеца на 2 години. Но все пак не предлагаме максималната предполагаема степен на защита, така че да не разобедим предприятията. Смятам, че сме осигурили достатъчно висока степен на защита. Благодаря и на двамата представители на комисията за това изложение. Уважаеми колеги от комисията, по правни въпроси, с любезното ви съгласие, в 16.45 трябваше да гласуваме за това, с ваше разрешение. Сега ще гласуваме, след което ще продължим с останалата част на програмата. Моля да подготвите картите си за гласуване. Мисис Госпожо Регнер, благодаря, господин председател. Моля да отбележите, че ще гласувам с ръката, и като съм забравила картата си. Very well, very well. This belongs to... Много добре. Това спада към добрите традиции на нашата комисия. So, may I begin? Нека започнем. Моля. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 на комисията по петиции. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. Тоест, изменение 18 на Комисията по заедостта за. Всъщност отпада. Отпада. Да, извинява се председателят. Изменение 3 на комисията по петиции за, против, въздържали се, приема се. Изменение ЕКОН 1 за, против, въздържали се, Нека проверим вота електронно. Е, екон, екон 1. Проверяваме гласуването по изменение едно на економическата комисия. Екон едно. 1. rejected. Отхвърля се. МПЛ 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пети едно. Thank you. Емпъл uh, 3. Извинете ме. Емпъл 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 2 за против, въздържали се, приема се. МПЛ 12. Не. ЕКОН 3. Поправя се председателят. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1. За против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Икон 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. За против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Нека проверим гласуването по това изменение електронно. 7, yes. Говоря за изменение 47. Adopted. Приема се. Приема се. 48. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против.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 против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се. Отхвърля се 57 за, против, въздържали се, отхвърля се 58 за, против, въздържали. Може би да проверим вота и тук. Гласуваме електронно. Приема се. Приема се. Господин председател, казва госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател, като докладчик. Мога да посоча, че по 55 и по 57 не съм убедена дали имаше точно еднакъв брой гласове и двете бяха обявени за отхвърлени. С ваше разрешение можем ли да проверим гласуването по изменения 55 и 57, госпожа Регнер? Ами, вие не казахте ли прието за последното, което току-що гласувахме? Аз гласувах против. Е да, обаче господин Звев гласува за. 58, там всичко е наред. Вие искате да проверим гласуването по 55 и по 57 изменение. Прав, прав ли съм, госпожо Хаутала? Добре, проверяваме електронно, ако обичате. Изменение 55. Отхвърля се. Искате ли да проверим гласуването по 57 изменение? Не. Мисля, че бяхте прав, господин председател. Не съм имала причина да се съмнявам във вашата коректност. Председателят, добре да упражнявате върху мен контрол, защото след вакансията все още не съм се настроил на работен режим. 59-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-то изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 23 Виждам, че има изменение устно от докладчика. Прав ли съм за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5 и 7 за. Против? Въз... Не, гласуваме измененията на комисията по петиции като блок. Гласуваме от 5 и 7 до М по 25. Това са измененията на комисиите по петиции, економически въпроси и по заетостта. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. 2. За против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Същото въжи и за изменение 6. Изменение 7 за, За, изменение 7. Против изменение. Из, въздържали се за. Против въздържали се. Отхвърля се. Екон А. За. Против въздържали се. Приема се. Екон Б. За. Против. Може ли да проверим? Проверяваме гласуването за изменение Кон Б. Приема се. Икон С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме доклада като цяло електронно. This is And it has been adopted. Докладът се приема. Поздравления на госпожа Хаутала. we continue. И така продължаваме с вашето любезно разрешение с точка 27, т.е. точка 17. Обмен на виждания за общото преразглеждане на правилника за дейността на парламента. Докладчик съм аз. Ще започна със следното изявление – Нашият Тат комисия всъщност проявява особен интерес по уреждането на въпроса, свързано с правилника на парламента, след като става дума за хоризонтални правомощия по отношение на проверката на правомощията, имунитета, правното основание, съдебните спорове, упростяването, субсидиарността и така нататък. И освен това, влизането в сила на нов междуинституционално споразумение за по-добро законодателство и законотворчество, неизбежно поставя въпроса за актуализирането на съществуващите правила и въвеждането на нови. Комисията Юри всъщност е компетентна преди всичко в тази сфера и затова за нас е много важно да участваме в тази дейност. Освен това, работната група, създадена от АВКО, доколкото зависи от мен, работи много задоволително в повечето случаи и по тези въпроси, които споменах. И аз мятам, че е подходящо същевременно да подпомогнем тази група и да предложим някои подобрения. Два са основните въпроса и те засягат имунитета и правното основание. Както знаете, има едно предложение, съгласно което в случаите, в които е, става дума за е, доклад е, относно имунитета. Ако съответния засегнат член, който е пряко засегнат от този доклад, или политическа група поиска разглеждането му и гласуването му в пленарна зала, тогава докладът се гласува. А, аз мятам, че това е в про, изменение на правило 39, е, е, а става дума за промяна на правното основание, в крайна сметка не е подходящо. А, то е свързано в крайна сметка и с новото междуинституционално споразумение, но първо това поставя, така да се каже, в неравни отношение членовете на парламента. Освен това, докладите за имунитета могат да се обжалват пред съда, пред национални и международни съдилища и затова би трябвало да са подкрепени от едно гласуване от целия пленарен състав на Европейския парламент. Така че е, парламента всъщност би трябвало да приеме позицията си е, е, е, и да гласува по докладите. Още повече, че ние бихме могли да предложим една промяна и на правило 39 и на правило 63 в правилника за дейността в случаите, в които, да кажем, става дума за правното основание, което става дума за промяна от страна на комисията или на съвета на правното основание, ние е, е, знаем, че има едно такова предложение, е, така да се каже, да се заобикаля мнението на парламента. Но е, при всички положения ние държим на това е, е, на парламентът да може да участва и при едно преразглеждане на правното основание и законодателния акт да се връща отново при нас е, в е, подобни случаи. Възможно е на такова разширение, независимо от това, че е, междуинституционалното е, споразумение допуска известни отклонения тук, но ние би трябвало да предвидим това а, е, разширяване. И, е, още повече, че според мен е, правило 39 в крайна сметка е по-подходящ за прилагане на междуинституционалното споразумение. И освен това 63-то правило, параграф а, а се е, отнася до е, определени е, процедури, което е, обаче не съответства на нашия правилник за дейността и на е, процедурите, които ние следваме тук в парламента. Също но за Юри няма никакви гранци, че неговата роля ще се запази. Е, при всички положения е, ние трябва да държим на това да запазим правомощията на комисията, а в съответната разпоредба, така както е предвидена, всъщност не се уточнява кои са тези пред, участващи председатели. Така че е, когато става дума за определени слабости, е, имам преди всичко това, за което говоря. Е, би трябвало да поискаме едно актуализиране на е, процедурните правила в правило 39 относно правното основание и това ще съответства много, в много по-голяма степен и на нашите виждания и на междуинституционалното споразумение. Дори в случаите, в които става дума за така, позиции на парламента и становища по правило 63. Така че по един координиран начин би трябвало да предложим някои промени в двете правила и 39 и 63 и аз много се надявам, че вие ще се съгласите с моето мнение. Нека да чуем сега и други становища. Господин Светка, да, благодаря ви много за тази много подробна информация. Много важно е, естествено, да обърнем необходимото внимание на това досетие тъй като правилника за дейността е в основата на всичко това, което вършим. Споделям вашите тревоги по отношение на имунитета и процедурните правила. Съгласен съм с вас, че в никакъв случай е, не бива да допускаме промени – защото процедурата, която, по която работим до този момент е, е много добре про, проверена и тя е доказала е, своята правота и пригодност. Естествено, че тази процедура гарантира и е, изцяло и е, така, участието на е, пряко засегнатото лице е, няма а, никакъв начин да се е, накланят весните в една или друга посока. Господин Виланд, който е ръководител на работната група, вече е осведомен за моето мнение. Аз говорих с него. Говорих и с а, госпожа Хюбнер, за това, че е, трябва да помислим за възможностите да се е, блокира, за съжаление, това несполучливо предложение. Господин Корбът е докладчика по е, този много важен въпрос, но това е вече друг аспект на цялата проблематика. При всички положения споделям изцяло вашето мнение – благодаря, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че и официално и неофициално трябва да се опитаме да поговорим с Ричард Карвет по въпросите на имунитета и начина по който ще се работи и в пленарна зала, и изобщо в парламента. Тя, тази работа трябва да бъде максимално ефективна. Добре, бюрократични елементи съществуват, естествено, там където това е абсолютно необходимо, но трябва да ги ограничим до максимум. И така както до този момент са предвидени въпросите във връзка с имунитета, аз смятам, че те не са свързани с чак толкова много разход на средства, време и енергия. Естествено, е, становищата ни по отношение на имунитета на депутатите е, придобиват много по-голямо значение, когато са гласувани в пленарна зала. И тези съмнения и тези колебания е, трябва да се изчистят. В това отношение съм съгласна и с вас, господин председател, като докладчик, и с казаното от господин Цвивка. Okay. I do not have any other request for the floors. Няма други заявки за изказване, е, затова е, сега благодаря на всички, които участваха в дискусията. Е, ще продължим с точка 18. Производства по несъстоятелност и синдици. Господин Светка е докладчик. Ще бъда съвсем кратък, господин а, председател. А, аз а, много подробно ви информирах а, за какво става дума при тази тема а, преди началото на лятната вакансия. Става дума за някои технически промени в е, приложения А и Б. В е, е, производствата по несъстоятелност и работата на синдиците. Става дума за промени, на а, разпоредби в законодателството на Польша, преди да влезе в сила съответния регламент. Процедурите и промените в тях се отразяват на работата на практиците, на синдиците. И затова, съответно, трябва да се изменят и приложения А и Б. Ние предложихме тези изменения по отношение на двете приложения на комисията. Комисията провери е, така, съображенията на полския парламент и подготви едно предложение ние имахме възможност още през май да обсъдим новите предложения. Така че не се очудвайте за това, че в случая защитавам всъщност предложението на комисията без измененията. 9 септември, 12 часа. Това е крайният срок за внасене на изменения. Не виждам желаещи да се изкажат. Тогава можем да приключим а, и с тази точка. И можем да продължим с точки 20, 21, 22. Докладчик е госпожа Ферара. Тя се извини, че не може да бъде с нас днес. И ако няма възражение е, по трите е, делегирани акта, по трите акта, всъщност по трите правни акта, е, по точки 20, 21, 22, тогава ние можем да приключим, така да се каже, и обсъждането на тези три точки от дневния ред. А, що се отнася до точка 23, е, сте получили е, така, информацията по отношение на субсидиарността, член 42. Господин Христогамос обаче не е тук. И за това е, сега ще продължим направо с точка 26. 3, е, която ще бъде разгледана при закрити врата. Любезно подканям всички от тези, които не могат да присъстват на заседание при закрити врата, да напуснат залата.